Okay, friends. И така, скъпи приятели. Напред ще уточня как ще работим с, новия, с дневния ред. Започваме с размяна на мнения по доклада на колегата Бауа с, с социалния дъмпинг. В 11 и 15 в а, зала PHS 350 ще има съвместно изслушване с комисията по економически и прилични въпроси, посветено на економическото неравенство, след което в 15 часа ще подновим заседанието тук в тази зала. Ще продължим с размяна на мнения с заместник председателя на комисията господин Катайнен. Надявам се достатъчно колеги да присъстват, защото действително е проблем, когато, изпращ... когато каним заместник председатели на Европейската комисия и други гости, а малцина от нашите членовете на нашата комисия присъстват. След това ще пристъпим към гласуването и след гласуването се добавя нова точка в дневния ред с среща на висока равнище по тристранните преговори след което ще обсъдим точките заложени в дневния ред, т.е. малките ръководните насоки за политиката на заетост на държавите членки и на възможности за малки транспортни бизнеси. Имаме превод на всички езици, изключение на харватски и ирландски, но от 11.15 до 13 часа няма да има превод на естонски, малтийски, словашки и ирландски, а от 3 часа до края на заседанието ще има превод на всички езици, изключение на хрватски и ирландски. Съгласни ли сте да одобрим протокола от заседанието от 24 май? Да. Добре, в такъв случай продължаваме с социалния дъмпинг в Европейския съюз. Давам думата на нашия докладчик господин Гион Балас. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да ви обясня защо поисках сега да разгледаме проект, изменения, проекто измененията по моя доклад. Просто защото Обсъждането на моя доклад се оказа изключително продължително. Боят на измененията е много голям и темата е доста чувствителна, въпреки че става дума само за доклад по собствена инициатива. Ето защо ми се стори, че е важно да има още едно обсъждане преди да изготвим окончателния вид на доклада, за да може евентуално той да бъде гласуван през месец юли тук в нашата комисия. И ако бъде бъде одобрен, да бъде прият в пленарна, на пленарното заседание през септември. На първо място държа да, отчет, да подчертая, защото е важен на начина по който работим. Най-напред държа наистина да благодаря на докладчиците в сянка, с които работим по този доклад, защото те много допринасят посвещавайки времето си, допринасят с, с истински качествен принос и мисля, че всички се учим взаимно едни от други, макар че разминаванията ни по принцип от главните точки са много различни, но ми се струва, че всички наистина много честно и откровенно се опитваме да допринесем за постигането на един добър компромис. И така, къде сме стигнали в момента, помогне, ни, разбира се. След като получихме над 700 изменения, започна продължителна работа за създаване на компромисни изменения и тяхното обсъждане едно по едно. Разбира се, много е трудно да се спечели подкрепите на всички политически групи за всяко едно компромисно изменение. Това никак не е лесно, защото винаги трябва да се търси доброто равновесие между това нищо съществено да не кажем и да получим подкрепата на всички или да кажем нещо сериозно и да рискуваме да има сериозна опозиция. Все пак обаче успяхме да постигнем няколко основни консенсуса. Първо, Большинството от политическите групи, за нещастие не всички, и съжалявам, че не успяхме да привлечем всички политически групи, но все пак повечето успяхме да постигнем важно съгласие по определението за социален дъмпинг. И това е много важен въпрос. Защо? Защото там вече там започват проблемите и разликите в позициите на политическите групи и дори на държавите членки. Не искахме определението за дъмпинг да е едностранчиво, едноизмерно. Ето защо се съоточихме върху последиците на дъмпинга в социално измерение, но също така и финансовите и економически последици. Проекто компромисните изменения ни позволиха да постигнем напредък в частност по отношение на контрола за прилагането на съществуващото законодателство на европейско равнище от социална гледна точка за борба с социалния дъмпинг. И ми се струва, че това е особено важно да се припомни, предвид, че непрестанно призоваваме за спазване на конвенциите на МОД. Действително живеем в странен свят, в който голяма част от държавите членки на Европейския съюз все още не спазват конвенциите на Международната организация по труда, което си е направо недопустимо. Но едновременно с това предлагаме подобряване на съгласуваността на инспекторатите по труда на европейско равнище, предоставянето им на по-ефикасни инструменти, които могат да използват. Тук става дума, например, за превод, но също така и за обмен на опит по правните въпроси. И работата се оказа много трудна и продължителна, защото трябваше да си кажем истината, а не да оставяме погрешни представи. Но е ясно, че имаме нужда от засилено сътрудничество в Европейския съюз, чрез създаването на многостранна работна група на високо равнище. В нея ще се обединят представители на инспекторатите на труда от всички държави членки на най-високо равнище и тази работна група ще се оточи в частност върху борбата с дружествата почтенски кутии, които са много сериозен проблем за всички ни. Никак не беше лесно да работим в толкова добър дух на сътрудничество, в частност за намирането на добро добър компромис за това какво можем ние да. по какво ние можем да работим в рамките на правомощията на нашата комисия по социални въпроси и заетост и какво попада в правомощията на Комисията по транспорта и някои от предложенията на Комисията по транспорта всъщност се струват достатъчно уместни. Ние можем да ги приемем при гласуването, ако вие ме подкрепите в това начинание. Като цяло има консенсус между политическите групи в тази насока. Очаквам да постигнем напредък и по толкова много важен въпрос днес, а именно въпроса за цифровата економика и факта, че цифровизацията, както знаем, напълно съществено изменя социалната закрива като такава, т.е. променят се трудовоправните отношения. Какво е днес работник, какво е днес работодател, това са понятия, които се променят и е, успяхме да постигнем добър напредък, основавайки се и на предишни доклади, в които сме работили по тази тема. Все пак има и няколко въпроса, по които все още нямаме подкрепа на всички политически групи и по които все още трябва да работим, за да постигнем напредък. Ще ви дам няколко, ще ви изведа няколко от тези а, въпроси, след което ще се спра на основните елементи от доклада. Първото е възможността за спиране на социалните помощи от компетентните национални органи при тежко нарушаване на законодателството, в частност това засяга командированите работници. Изправени сме пред много сложен въпрос, на който трябва да обърнем надлежно внимание. Аз съм потресен от неспособността си, от колективната ни неспособност, и тук не говоря за Европейски парламент и за Европейския съюз като цяло. Неспособни сме да намерим правила за минимална хармонизация по редица сериозни проблеми и съм потресен от това колко много едностранни решения се взимат. И като казвам, че това се случва в момента, Европейската комисия е започнала редица процедури към държави членки, в частност говоря за Германия и за Франция. И за съжаление, не смятам, че е подобен метод на работа, т.е. държавите членки да предприемат едностранни мерки, Европейската комисия да ги успорва, което да води до много вреден политически дебат в съответните държави членки. Не смятам, че този метод на работа е удачен. Смятам, че може да постигнем напредък по редица въпроси и по друг начин. И по въпроса за временно прекратяване на социалните услуги от компетентните органи в случаи на тежко нарушаване на законодателството, има някои държави членки, които прилагат тези санкции, други не. Идеята ни беше да направим общодостъпна тази възможност, за да можем да изготвим общ, общи методи на работа и е, да принудим, да окажем натиск върху държавите членки, върху, извинете, върху предприятията на държавите членки, да внимават, е, когато използват е, дружества изпълнители, на кого възлагат съответната задача, кой точно ще я изпълнява. Това е тяхна отговорност и държавите членки би трябвало да съблюдава за това как те го правят. Най-сериозните разминавания продължават да са по два параграфа, които предложих като компромисно изменение които се ползват с подкрепата на голяма част от политическите групи, но все още не се ползват с достатъчно подкрепа, за да има мнозинство. Става въпрос за директивата за командироването като цяло и тук може би трябва да вземем предвид разликата в метода на работа. От една страна, комисария Тайсен излезе със своето предложение наскоро. От друга страна, чухме реакциите на различни държави членки по това предложение, както всички знаем. беше възложено изготвянето на доклад на двама са докладчици на госпожа Моран Шартие от НДП и госпожа Юнгър Юс от групата на социалистите и демократите. И в моят доклад по собствена инициатива не искам по никакъв начин да предвиждам каква ще бъде резултат от тяхната работа, която никак няма да бъде лесна. Но все пак ми се струва, че ще бъде много трудно за голяма част от членовете на парламента, при положение, че командироването на работниците е толкова чувствителна тема в момента и при положение, че именно по, по отношение на командироването голяма част от е, обществеността вижда основния проблем с социалния дъмпинг, който между другото не е вярно, но това е съвсем друга тема. Но понеже темата е толкова чувствителна, не можем да си позволим изобщо да не го засягаме в доклада. Затова ми е трудно да приема молбата, която им беше отправена, а именно изобщо да не споменавам командироването в доклада по собствена инициатива. Смятам, че би било по-добре да обсъдим по-лесните изменения и да се опитаме да постигнем помежду си един възможно най-общ и положителен консенсус. Защо? Защото ако Европейският парламент трябва, би следвало да приеме доклад собствена инициатива, посветена социалния дъмпик, в който изобщо не се споменава командироването, с претекста, че може би темата ще бъде разгледана по-късно. Ами от политическа гледна точка съгражданите ни сигурно ще проявят доста голяма доза мнителност и ще решат, че ние не си вършим работата. Така че все пак е добре в доклада да заложим някои идеи, никой не предлага правновързващи мерки, но просто една отправна точка за работата от тук нататък. Европейската комисия го направи с предложението на госпожа Тайсън. Ще видим дали предложението ще стане в същия му вид, след като беше започната процедура за жълт картон, но би било нормално предвид обстоятелствата Европейския парламент без да злоупотребява се пак да излезе с някаква позиция. Това е положението в момента. Постигнахме пак казвам, доста сериозен напредък и то доста добри интересни резултати, но ни очаква още доста работа и би било жалко, ако не я свършим, защото смятам, че днес Европейският парламент е длъжен да се заеме сериозно с въпроса за социалния дъмпинг, ако искаме да отговорим на притесненията на съгражданите ни. Не искам да ви припомням контекста, последния път го обсъдихме подробно, но виждате, че днес въпроса за нелоялната конкуренция на вътрешния пазар води до какви ли не е, фантазии и което води до много сериозна е, обща среда на този пазар и ние като парламента трябва да си свършим работата. You, Благодаря, господин Балас. Знам, че е трудна вашата работа и наистина е много важно за нас да имаме възможността да дискутираме резултата. Сега ще дам думата на госпожа Словецка, която е докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Значи, Полете ми в началото да благодаря на докладчика, господин Палас и на целия екип, които се борят с тази сложна тема, каквато е социалният дъмпинг. Много се радвам, че има готовност за търсене на компромиси. Не знам колко пъти се срещахме, може би повече от 20 пъти. И докладът за социалния дъмпинг в Европейския съюз вече клони към своя финал. Ако не се лъжа, гласуването е предвидено за месец юли. И все пак все още има въпроси, които остават открити. Когато започнахме да работим, много хора мислеха, че всъщност няма дефиниция за социалния дъмпинг, що е то социален дъмпинг. И това отчасти е така, защото социален дъмпинг е термин без правна сила, без правно съдържание. По-скоро включва в себе си политическа тематика – и все пак стигнахме до дефиниция в общи линии, че социален дъмпинг е, представляват всички практики, даващи възможност за нелоялна конкуренция и осигуряващи предимство на определени лица на а, е, чуждестранния пазар на труда. За съжаление, нашата политическа група не е в състояние да приеме всички компромиси. Например, задължителното за регистриране на командированите работници. както и някои други е, предложения. Не приемаме общата, рамката, общата правна рамка за санкциониране в е, случай на социален дъмпинг. А, всъщност следващото е от компетентността на транспортната комисия, но става въпрос за авиолиниите и техните служители и така наречената колективна или солидарна отговорност. Компромиси L, L, A и М които се отнасят до разпоредбите за командированите работници, са огромен проблем за нас. Смятам, че все още не бива да вземаме окончателно решение по тези въпроси. Нека докладчиците да се занимаят с тях, защото те най-добре познават темата за директивата за командироването. Нека те да се занимаят с това. Социалният дъмпинг се отнася до целия трудов пазар, не само до определени сектори от него. Да трябва да се занимаем по някакъв начин с мнимите фирми и а, мнимата самостоятелност. Е НП е на мнение, че по отношение на някои предложения а, навлизаме в прерогативите на държавите членки. Тъй, че принципът за пропорционалност трябва да се спазва. Е Благодаря, госпожа Лавайова. Благодаря. Благодаря, че включихте а, тази тема в дневния ред. Са толкова много срещи на докладчиците. Благодаря на всички колеги и на всички други докладчици. В сянка на господин Палас имахме много интересна дискусия. Радвам се, че госпожа Словецка, както и господин Балас, бяха много конкретни, направиха много конкретни компромиси. Дори ще стана малко философски настроена. Ще направя няколко основни забележки и по три точки. Първо искам да коментирам общото послание на доклада – би трябвало да кажа, че аз лично не съм особено очарована от общия тон на доклада, както и посланието, което се дава. На много места, много често се повтарят, че командироването на работниците е основната причина за социалния дъмпинг. При все това, това явление е не повече от 1%, т.е. тези командировани работници са не повече от 1% в Европейския съюз, докато а, социалният дъмпинг е нещо съвсем различно. Там се заобикалят правни постулати в съответната държава. Докато тук в този доклад акцента се поставя на незаконната дейност на командироването. Мисля, че по-скоро трябва да наблегнем на законите, подсилването на законите на националното ниво ако има злопотреби, ние трябва да ги спрем, като подсилим трудовите инспекции в държавите членки. Има голяма разлика между незаконна дейност и незаконна конкуренция. От една страна, когато се действа срещу правилата, това не е непременно социален дъмпинг. Конкурентната способност на някои държави относно работната ръка и заплатите трябва да бъде запазена на местно ниво, за да осигури конкурентност на съответната държава. Не това е проблема, според мен. Смятам, че понякога се крием зад проблема с командироването и по този начин избягваме други, много по-сериозни проблеми на пазара на труда, с които се сблъскват държавите членки. Просто ние не искаме да се занимаваме с тях, не искаме да говорим за тях и се крием зад нещо съвсем различно. И вярно не е лесно а, да се говори по този въпрос, но само така да се базираме на емоция също не помага. Не, несправедливо е да превръщате командироването в изкупителна жертва. Това, което трябва да направим е да подсилим правилата, които вече съществуват. За съжаление, трябва да кажа, че само малка част от доклада говори по тази тема. Втората ми забележка е принципа за равно заплащане при равна работа на едно и също място. Трябва да кажа, че това е едно много красиво мото, което обаче няма почти нищо общо с реалността на пазара на труда. Много добре знаем, че има огромни разлики в Европа и че по този начин всъщност лъжим е, нашите граждани, заблуждаваме ги. За да завлечим тези разлики ще отнеме толкова години, че ще са повече, отколкото срещите на координаторите в Сянка, които проведохме тук по това досие. Имаме всъщност една система, която парадоксално насърчава това равно заплащане при еднаква работа на едно и също място. А, надали източноевропейците искат историята да се повтаря. Те също се чудят как може да има а, различни договори при едно и също място и една и съща работа. Европейски договори, белгийски договори, договори на чуждестранни фирми и така нататък. Смятам, че а, не трябва целта ни да бъде хармонизиране на заплатите а, на всички, на различните места. Не, това е целта ни. И също искам да се върна на дефиницията на социално място. Тази дефиниция, която предлагате, е твърде дълга, твърде сложна, за да бъде дефиниция за каквото и да било. Няма нито правно дефиниране, нито се приема универсално това, което предлагате. Тази дефиниция говори за несправедлива конкуренция и други. Това са много неясни понятия. Съжалявам, но несправедливостта или нечестността е нещо много относително. Нещо, което е справедливо за мен, може да бъде несправедливо за друг. Е, нещо, което, примерно, аз мятам, че е несправедливо, а, е, например, за заплатата ми, че, примерно, е по-низко колено заплата на някой друг колега, може да не бъде разглеждан така от колегата. Съжалявам, че влязах в такива философски разсъждения, но смятам, че по това досие трябва да сме по-прагматични. Благодаря. Thank you, Mr. Silik... Благодаря, господин Силикиотис. Харисто, бройдре. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον благодаря, господин, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика Балас за добре свършената работа. Както стана ясно вече, цялата тази работа отне много време, много консултации, но сме удовлетворени от резултата до днес. Но съжаляваме все пак за позицията на някои групи, които всъщност направиха труден резултат от доклада. Може би ще има все пак някакво усилие да се променят нещата. Много често а, разисквахме изменения и повтаряхме едни и същи неща. Това отне много време. А, тук има много становища да, трябва да се опитаме да приемем разнообразието. Някои от групите а, смятат, че а, могат да се променят нещата. Нека да не забравяме, че ние сме комисията по социалните въпроси. Ние трябва да защитим работещите и нашите доклади трябва да а, променят реалността, а не да я приемат такава каквато е. Ние подкрепяме положеното усилие в този доклад и оставаме верни на нашите принципи за защита на правата на работещите, подсилване на социалната държава, борба с социалните условия, които всъщност са социален дъмпинг. Този дъмпинг всъщност облагодетелства предприятията за сметка на работещите. И когато говорим за правата на работещите, говорим и за колективните трудови договори, както и за правото да се участва в тях, а не индивидуалните ограничения, които унищожават това право и тези социални придобивки, които са били постигнати и извоювани след дълги години на социална борба. И трябва наистина Европейският парламент да се произнесе против политиките, които ам, облагодетелстват предприятията спрямо заплатите на работещите. Когато говорим за командированите работници, да, скъпи либерали, ние сме за равни заплащания при равно свършена работа в едно и също място. Има много социална несправедливост и ние се борим за да заличим тази несправедливост. И това, което комисията казва по точка А и ние като група от Обединената левица ще подкрепим работата, свършена на докладчика, защото основният принцип трябва да бъде защита на социалната държава и на работещите. Благодаря. Благодаря. Карима Дели не е тук. Тя представляваше зелените. В такъв случай Лаура Агия. E- Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Гиом за работата, която е свършил. Със сигурност не му е било лесно. Но той си знаеше още от преди да се захване с това. Че ще му е трудно, всички знаехме какво ни чака, когато започнахме да се занимаваме с директивата за командироването. На практика всъщност докладчиците в Сянка са 20 души. Сам по себе си този факт говори колко разнопосочни са били мненията. За мен и моята политическа група е очевидно, че ще подкрепим предложението на Гиом. Разбирам, че някои политически групи питаят съмнения, по различни въпроси. разбирам, че трябва да се отчитат и спецификите на отделните държави. Чух някои от преждеговорившите, току-що чух и някои критики, но нека бъдем реалисти. Това е изключително труден доклад. Ясно е, че в рамките на Европейския съюз има различни економически условия. И, е, и самите те обославят трудността а, е, на тази тема. Затова трябва да продължим да мислим по въпроса в Европа трябва да се занимаваме с проблемите, да ги решаваме, да предлагаме различни варианти. И днес, когато говорим за социален дъмпинг в е, Европейския съюз, трябва да решим проблема, защото а, е, за напред много пъти ще ни се налага да обсъждаме последствията от а, е, други фактори в действителността. Сега не знам дали е правилният момент да го кажа и дали не би било по-добре да говорим за доклада, когато обсъждаме самата директива, но ще го кажа. Трябва да сме наясно, че сме 28 държави членки с 28 различни реалности и условия конкуренцията не винаги е чиста и лоялна и социалните гаранции, гаранциите за заетост са проблем. Тъй, че ако се а, комбинират всички фактори, ще видите колко е трудно да сближим позициите си, но ще продължим да работим по този въпрос. Ще продължаваме да обсъждаме проблемите и ще се подготвяме за крайния вариант на директивата за командироването на работници. Трудно е, защото имаме двама докладчици, които са застанали на диаметрално противоположни позиции. За това, може би, трябва да помислим дали изобщо е възможно всичко да се каже в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Марта. Благодаря, госпожо председател. И слушах много внимателно господин Балас. Имам обаче малък проблем, съвсем, съвсем маничък проблем с господин Балас. На последното заседание говорихме по доклада Краснодепски. Същото е и тук, само че в по-лош вариант господин Балас и госпожа Бизото отказаха да... Господин Балас отказа да прехвърли всички текстове за компромис към госпожа Бизото. Стигнахме до едно, един по-силен сблъсък и секретарията на комисията се подчини на господин Балас. Невероятно един докладчик, който се из който е избран официално и господин Балас не му е наредил на, комис... на секретарята на комисията да не му се изпратят текстовете за компромис и секретарята се подчини. И а, как тогава може да се да се каже, че той действа в името на всички политически групи, събира компромисите от всички страни. Той направо а, отстрани едната политическа група. И когато се казва, че по този доклад за социален дъмпинг не може да се а, разгледа въпроса с командированите работници, напълно споделям темата. Искам да кажа на господин Балас, както и на членовете на тази комисия, сигурен съм, че преразглеждането на директивата за командированите работници, която толкова ни тревожи, ще бъде просто погребана. Благодаря. Uh, thank you. Um... Благодаря. Стигаме до тези, които са поискали думата. Моля ви, придържайте се към две минути. Госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожо председател. И аз, както останалите докладчици в сянка, поздравявам работата на господин Балас и посветеното време когато са направени 20 заседания на докладчиците в Сянка, това показва видимо, че нещо не е наред. И трябва да внимаваме много. А, и тук стигаме до един проблем с методологията. Виждам, че изкушението е много голямо и а, наклонът е много хлъзгав да се разглежда е, директивата за командировани работници, докато тук всъщност говорим за един инициативен доклад по социалния дъмпинг. Този тип объркване всъщност води и до там, че залога става твърде голям спрямо темата на работата. Това е първата ми забележка. Втората ми забележка е, че да се подведем по този наклон, какво ще стане, ако го направим? Че всъщност осложняваме предварително разглеждането на директивата. Не би трябвало да се оставяме да бъдем подведени в тази посока. Казахте, има няколко проблема. Има различни такива политически. Например, проблематиката с жълтия картон. Понякога става въпрос за проблеми с политическите групи, понякога с държави членки. Всичко това трябва да бъде разгледано с много отвореност на съзнанието, с много готовност за консенсуси. От момента, в който стигнем до твърда позиция и а, не искаме гъвкавост и не проявяваме такава, може да стигнем и до 20 и до 40 заседания на докладчите в сянка, така само се осложнява работата. Но а, няма да оставя просто да се погребе директивата за командированите работници. Просто ще разгледаме нещата различно, защото е ясно, че има различни погледи върху тази директива, но всеки трябва да си носи отговорността и да се намерят консенсусни точки. Именно за това има някои компромиси, които отиват в правилната посока, но има и такива, които засягат директно преговорите за бъдеще за командированите работници, например компромис М, като съдокладчик е, Анес Юнгелюс също ще дойде тук най-вероятно и ще каже същото, тъй като са докладчи по директивата за е, командированите работници, мога да кажа, че правите грешка, осложнявате ни работата и няма да постигнем целта. И ако искаме наистина да излезем от този проблем с командированите работници, ще трябва да разгледаме инициативния доклад за социалния дъмпинг, като се концентрираме върху социалния дъмпинг, а не да отиваме в друга посока. Аз имах възможност да го кажа и на господин Балас. Не искам този доклад за социалния дъмпинг да а, засегне преразглеждането на директивата, която е изключително важна, особено това, което е казано за агенциите за временна работа. Това е недопустимо. Недопустимо е за двамата докладчици да мислят така а, и това да пречи на докладчиците по директивата. Ако искаме наистина да си вършим работата, като комисия по заедостта, нека да не бъркаме всичко, да умешваме всичко, нека да съчитаме темите. The... Благодаря. Господин Кох. Dank, ich ich extrem... Благодаря, госпожо председател. Мога да бъда съвършено кратък. Няма да се впускам в никакви подробности. Просто ще кажа, че резултатите на комисията по транспорта са отразени много добре в някои от компромисите. Така че искам да благодаря на Комисията по транспорта, както и на господин Балас. Thank you, Мария Арена. Благодаря, Мария Арена. merci beaucoup. Alors... Благодаря. Искам да благодаря за свършената работа по този инициативен доклад, особено предложенията, които са направени от господин Балас. Изненадвам се тук да чуя казаното от госпожа Моран Шартие, която казва, че първоначалното предложение е било много ам, негъвкаво. Смятам, че дори първоначалните предложения бяха много широки и включват може би, може би так, вие така го разбирате. А, не, не, казва госпожа Морен Шартие, просто вие така си мислите. А, та, мисля, че а, е, трябва наистина да имаме един инициативен доклад, който да бъде възможно най-широко ускороен и да включва всякакви типове подобни нелоялни практики. А, е, Говори се за ам, фиктивни предприятия, за, за фалшиви независими, за социалната защита, както и за заплащането, както и всякакви други незаконни практики относно заплащането. Този доклад наистина трябва да бъде много широко скроен. Но да се каже, че докладът за борба срещу незаконните практики не включва въпроса за директивата и да се изисква да не го включва, все едно да а, работим за данъчните измами, без да говорим за данъчните обежища. Просто не може да съществува едното без другото. Директивата трябва да е част от доклада Балас, дори да не влизаме в детайли по директивата, мисля, че трябва непременно да я включим. Също относно казаното от колегите от АЛДЕ. Ако командироването дори и да не представлява повече от 1% от работещите в Европа. Ако погледнете обаче по държава и по сектори, какво представлява въпроса за командироването и за незаконната конкуренция, тази нелоялна конкуренция, някои държави процента се качва до 20% с много некоректни практики. И когато се казва, че това пречи на конкурентоспособността, извинявайте, но а, строителството не е сектор за износ. То се прави на място, нали? Нима искате тук в Европа да има в такъв сектор точно а, там а, социален дъмпинг. Много от групите го виждат така. Аз искам Европа добре да запази разликите между държавите членки, но идеята ни е не да вървим към най-слабо предлагащия, а към най-много предлагащия в рамките на социалната защита. Защо трябва да вървим надолу? Нека да вървим нагоре. Поне аз така виждам Европа. Когато говорим за различията, трябва да се стремим не към най-малкото общо кратно, а към най-голямото това, което е най-изгодно за всички в Европа. Благодаря. Thank you, Monsieur Calvi Шомбон. Благодаря, господин Калви Шомбо. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски, защото и докладчикът е а, представител на хубав език на Молиер. И първо искам да кажа, че подкрепям казаното от колегите от АЛДЕ и също ще говоря от името на... Ще говоря от мое име, не от името на групата. Противно наказаното от колегата Лаура Хея, искам да погледнем нещата от европейска гледна точка, не от национална. И това а, чрез една по-европейска визия. Възхищавам се на свършената работа и знам колко как е живяно това от Мартина, знам също и от как го разглеждаме ние в нашия екип. Но не защото сме свършили кой знае какво, а, че резултатът е блестящ. Просто имаме възможност да направим нещо, което е а, историческо, да премахнем социалния дъмпинг. Но не можем да го направим, като създадем четири други е, напълно произволни дефиниции, като ам, м, достойно заплащане. Какво е това? Какво е социална измама? ние сме правови държави, има си правила в това отношение. Не е справедливата конкуренция. Какво е това? Какво е това? И равното заплащане за, за едно и също място и за една и съща позиция. Представете си, в една компания поставяте е, двама служители, които са търговски служители в една и съща компания. За една година те ще, спе... ще изкарат различни пари. Така че дори това не... виждате не може да съществува. Има различни категории, а, които се включват в колективните трудови договори и така нататък. Всичко това обаче трябва да се опише. А, няма тук да, да стигаме сега до заключения, нелогични заключения, тип а, книгата за кандид като цяло не харесвам текста и смятам, че трябва да се запази мобилността при работата в Европа. И дори много повече, отколкото за тези 20% работещи в строителството или нещо друго. Трябва да запазим тази мобилност чрез заплащането. В Испания, например, успяхме да излезем от бездната именно благодарение на нашата конкурентоспособност на работната ръка. И това трябваше да бъде и засегнато. Има толкова много стандарти, социални стандарти за всички държави в Европа. А, мисля, че трябва да се запазят. И всеки трябва да осигури социалния минимум, един висок социален минимум на собствения си пазар. Сега, когато говорим за а, командировани работници, или ще вземем решението да напишем един параграф, където да кажем, че проблемите с социален дъмпинг се отразяват най-вече при командированите работници и следователно ще трябва в такъв случай да вземем някакво решение или просто ще си вършим работата по социалния дъмпинг и то, след като госпожа Моран Шартия и колегите си свършат работата по директивата. Но тук не можем да фрагментираме, разделяме работата. Много е опасно. Не можем. Или ние си вършим работата за командированите работници, тогава говорим и за, и за компаниите, фиктивните компании и така нататък. Или пък правим един доклад. Тук говоря като политик. Разбирам много добре, колеги. Колегите, но ние тук правим един доклад, който да отговори на един много конкретен политически а, проблем. Нека да не а, унищожаваме мобилността на работниците само за да бъдем оригинални. Ако има някакъв проблем, при който се използва мобилността на работещите за ксенофобски и, и популистски цели, ами срещу тях трябва да се борим, а не просто тук да ни казвате някакви подобни истории. И накрая, не разбирам, а, мисля, че пак сме а, не в час с това, което правим. Знаете ли колко а, статии мога да ви представя за туризма, за селското стопанство, дори и в отбраната, където чрез подизпълнители се назначават а, дори и войници, които с по-ниска заплата и с по-низки социални условия ще ходят да се бият и да умират в Афганистан или в Ирак. Ето, нека да не изкривяваме реалността. Така че смятам, че наистина имаме проблем тук с тази тема, така както е зададена. Искам да се върнем, както каза и госпожа Моран Шартие, към същността на проблемите и там да се опитаме да определим понятията без да поставяме някакви такива идеологически смътни понятия, за някакви такива предизборни цели. Мисля, че аз лично не намирам нужното качество в този доклад. Благодаря. Thank you and... Благодаря ви. Моля ви да спазвате отреденото ви време за изказване тъй като съвсем скоро трябва да напуснем залата. Също състани Томас Ман има думата. Не е толкова лесно да се спазва времето. Колегата трябваше да говори две минути. Дадохте му 6 минути и половина точно. Заседанието трябваше да почне днеска в 10 часа. Ние чакахме отпред. То започна в 10 часа и 18 минути. Т.е. 18 минути са ни отнети как да се опитаме квалифицирано да разговаряме и да постигаме компромиси. Нека да кажа, че това, което направи Гиом е много правилно. Проведе много разговори с докладчиците в Сянка. Ако наистина са били 20, ще го отбележим като рекорд. Мисля, че темата за командироването също трябва да бъде спомената, но в никакъв случай не бива да правим отделен доклад по нея. Но темата за командироването и практиките на командироване наистина имат е, общо с злоупотребите, за които говорим защото, когато, е, защото в рамките на тази дейност е, се предприемат е, мерки, които водят до злоупотреби. Също така, когато говорим за незаконност, за опоручаване на пазара, трябва да обсъдим този въпрос в доклада, социалните аспекти като последица също не, не е достатъчната възможност на работниците да ползват социални права и прочие. А, така че дефиницията мисля, че се съдържа а, в това, което казвам, но тази, която беше цитирана тук като дефиниция, беше толкова осложнена, че едва ли някой ще я подкрепи. Правилно е, че се споменава мнимата самостоятелност, че се а, споменават и фирмите почтенски кутии. Просто трябва да се интегрират тези въпроси в този доклад. Накратко това може да стане е, защо ето примерно и временната трудова заетост, има разумна временна заетост, има и такава, която се намира в сивата зона. Мисля, че много ясно трябва да се направи разликата. Освен това, много правилно беше казано, че може би ще има проблеми в ЕНП и че в крайна сметка ще трябва да се изкажем в полза на пропорционалността. Що се отнася до единната рамка, да, и аз бих се радвал, ако има някаква минимална обща а, рамка. Мисля, че тези 20 заседания с докладчиците в Сянка ще трябва да продължат и да се стигне до 30 но отлагали сме и други неща. Може би и тук има смисъл да отложим, защото още в първоначалния график беше направен опит да обсъждим въпроса в Страсбург миналата седмица, обаче е, не биваше и правилно не го обсъдихме в накратко, защото по тази тема кратко не може да се говори. Ето, говорих три минути, горе-долу спазих това, което поиска председателката. Thank you, Mr. Mann. Благодаря ви, господин Ман, за това, че се изказвате в рамките на 3 минути. Благодаря ви и за изказването по съдържание. Всеки ще има възможността да се изкаже от записалите се в списъка за изказване, но ще ви помоля да вземете примера на господин Ман, тъй като ще закъснеем за просто заседание, но трябва да приключим тази, това е разискване, тъй като то е изключително важно за нас. Eu queria começar por agradecer aos Госпожа Рибейро, благодаря ви, госпожо председател. Най-напред позволете ми да благодаря на докладчика и на докладчите в Сянка за усилията, които полагат по това досие. Бих а, искала да ви обърна внимание на риска, под който сме изправени. Смятам, че се отклоняваме от същността на проблема, тъй като обвързваме въпроса за социалния дъмпинг с командироването на работниците и ми се струва, че по този начин пренебрегваме други форми на изкривяване на минималните социални е, мерки за закрила, които трябва да бъдат гарантирани на нашите граждани в контекста на трудовите правоотношения. И тук, разбира се, имам предвид е, фиктивната е, самонаетост, която се използва с цел за употреба, включително и от държавите членки в някои случаи. Това се случва в моята страна по отношение на преподавателите, например. Има много учители, които на практика не са само наети, но са наети с такъв вид договори от Министерството на образованието. Затова трябва да се борим за спазване на правилата, които вече съществуват. Затова трябва да има по-добра съгласуваност на проверките от инспекторатите на труда в държавите членки. А по въпроса за социалния дъмпинг трябва отново да се върнем на основната причина за неговото съществуване – трябва да излезем от една логика, в която конкурентоспособността се основава най-вече на ниските заплати. Не, би трябвало конкурентоспособността да се основава на високото качество на стоките и услугите, произведени в Европейския съюз стоки и услуги, които Европейския съюз би трябвало да може да бъде в състояние да предложи на своите граждани. По този начин ще се доближим от до вида економически растеж, който искаме за Европейския съюз. И накрая припомням ви, че самата Европейска комисия искаше засилване на социалният стълб. И тук съм съгласна с колегата Томас Ман. Трябва преди всичко да определим минимални правила за борба с социалния дъмпинг за да се доближи възможно най-много до общите разпоредби за спазване на социалните притопивки, но не бива да забравяме, че по-добра хармонизация на социалните притопивки би изисквала и по-добра координация на економическите и бюджетни политики, защото без подобно сближаване, както повтаря непрестанно Европейската комисия, няма как да има социално сближаване. Те вървят ръка за ръка. Ето защо. Моля ви, не, не твърдете в обсъждането на този доклад, че виновни са единствено само предприятията. Благодаря ви, Едуар Марта, има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ами, честно казано, доста съм изумен от това, което се е чува в залата днес. Ако не знаете какъв, какво значи принципът е, еднакво заплащане за еднакъв труд, е, ще мога само да се позова на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, е, тъй като имаше много решения срещу предприятия в Европейския съюз за разминаване в заплащането в едно и също предприятие за една и съща работа. Така че, ако не виждате къде е този принцип или къде се правното му основание, мисля, че или се правите на идиоти или не наистина са такива. А, смятам, че тук в Европейски парламент би трябвало най-накрая да проведем един истински дебата по темата. Струва ми се, че до неодавна заплащането на членовете на Европейския парламент не беше еднакво. И ако не се лъжа, променихме този принцип и сега всички получаваме едно и също възнаграждение. Така че мисля, че всички знаем какво значи принципа еднакъв труд за еднаква работа. А по въпроса за хармонизацията, да, разбира се, можем да позволим да бъдем различни в единството, но все пак трябва да се гарантира основните принципи. А, държа само да отбележа, че организациите на работещите подкрепят предложението на Гиом Балас. И а, въпреки, че проблема не се свежда само до командированите работници, все пак да, злоупотребите с командироването засягат хиляди работници. Последиците от тези практики са потрясаващи, особено за някои отрасли. Така че всички вече си даваме сметка, че за дискусията, която водим днес, се поставя въпроса за конкурентоспособността на държавите членки, което не може да се основава само на цената труда. Представете си, че до година, както се готви, Европейската комисия признае статута на пазарна економика на Китай. Ами мога да ви уверя, че Китай много бързо ще ни накара да се обединим, ако се основаваме само на цената на труда. Благодаря ви. Госпожа Ешховияка. Dzień dobry, e, przepraszam. Ja jeszcze raz poprosiłam o głos, e, ponieważ... E, Благодаря. Исках, е, поисках още веднъж думата, тъй като понякога е, се удивлявам, слушайки дискусиите, които водим. Мисля, че трябва да говорим много повече за последствията от това, което правим, и то не само в средносрочен, а най-вече в дългосрочен план. Трябва да помислим какви последствия ще има нашата работа, респективно на разпоредбите, които приемаме за околния свят, околната среда в най-широкия смисъл. Понякога Имам чувството, че прекалено, с, с прекалено лека ръка приемаме разпоредби, които някой ни препоръчва добронамерено с цел да се реши даден конфликт, без обаче да отчетем всички аспекти. Тук говоря за лобистите. Понякога прекалено много се вслушваме в тяхното мнение. Да, разбира се, анализираме различни възможности и варианти, но едва ли това е достатъчно. Понякога не се замисляме кои групи ще бъдат засегнати от нашата работа и кои ще я приемат, кои не. Мисля, че, това е, че анализът, който правим е недостатъчен. Трябва да мислим малко повече. Też mi bardzo często brakuje w, e, w sprawozdaniach, które przygotowujemy. Natomiast... Разбира се, че не бива да забравяме и прозрачността на нашата работа. Още един въпрос искам да засегна във връзка с казаното от госпожа Арена. Много хора първоначално предлагаха да внесем да подготвим два-три така по-общи компромиса във връзка с командироването на работници. Не искахме да създаваме впечатлението, че е, в тази та, тема влиза преди всичко темата за директивата за командироването. Да, точки Б, Б, А, Д и много-много други се занимават с тази тема, защото тя, тя несъмнено е много важна. А ние в нашата група не сме съгласни с това, защото това е тема, с която трябва да се занимават онези докладчици, които работят конкретно с директивата за командироването. Не трябва да изпреварваме тяхната работа. Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais à mon tour remercier le, le rapporteur. Госпожа Сандер, благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика ни Геон Балас и за всички докладчици в Сянка за свършената от тях работа. Благодаря им и за усилите, които ще положат да, да довършат работата по този доклад. По въпроса за компромисните изменения, които ни бяха предложени, да приветствам намереното определение за социален дъмпинг. Разбира се, това определение трябва да бъде подобрено, но все пак е добър, добра първа стъпка напред. Важно е да има определение на социалния дъмпинг. Това ще ни позволи да постигнем една обща рамка за в бъдеще. Бих искала да се спра на методологията на работа, както направиха редица колеги преди мен. Смятам, че въпроса за командированите работници наистина е много важен в за държави членки и е много важно да работим сериозно по същество по тази тема. Темата е важна за предприятията, важна е за работниците и ми се струва, че е важна и от социална, политическа и економическа гледна точка в редица държави членки. При все това, за да постигнем истински напредък по темата, смятам, че ще ни трябва много, наистина много време. Ето защо аз също предпочитам да се прави ясно разграничение между дискусията за социалния дъмпинг, който е много сериозен проблем и по който трябва да постигнем напредък, безспорно, но от друга страна трябва да оставим съдоклащите ни да работят сериозно по командироването. Защото има опасност въобще да не се стигне до някакъв текст в крайна сметка. Това исках да подчертая. Нека да работим по социалния дъмпинг и нека да оставим нужното време за тази работа, защото има много сериозно разминаване в позициите и то не само на представителните държавни членки, но и между политическите групи тук в парламента. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. господин Лаврил. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като съм напълно съгласна с всичко казано от колегите от НП, госпожа Моран Шарче и госпожа Сандера. Но искам набързо да се върна на един от аргументите, доводите, използвани от многоуважаемия колега Едуара Мартан за принципа за еднакво за някаква работа, еднакво заплащане. Смятам, че примера с членовете на Европейският парламент не беше много правилен а, пример, защото тук се прилага принцип за еднакъв изборен мандат, еднакво възнаграждение. Ако се взимаше предвид работа като реално върши членовете на парламента, ми се струва, че примерът не беше чак толкова удачен. Макар, че във Франция е, често казваме, че е, по време на службата отчето се кара на тези, които са в църквата, а не на тези, които са останали в кръчмата. Благодаря ви. Благодаря. А сега отново думата на докладчика господин Балас за кратко обобщение. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегите за всички направени коментари. Ще се опитам все пак да отговоря на всички тях, макар да не разполагам с много време. Показаното от госпожа Ясловика накрая, последното си изказване, но и в, а, при първо, по време на първото си изказване всички сме наясно с а, въпросите, които все още трябва да бъдат разрешени. Тук не говоря само за командироването на работниците, но и други теми, по които е възможно да постигнем напредък. Поставя се в частност въпроса за въздухоплаването. И в този случай комисията по транспорт Ние ни осведоми, че някои от елементите, които сме включени по тази тема, са елементи, с които те не могат да се съгласят. Не разбирам много искането тук, но по останалите въпроси мисля, че можем да намерим позиция, която да обединява това, което вие защитавате и това, което ние защитаваме. Е, а имам но основните права. Това за наша много важна тема. Ще работим по, също, по постигане на консенсус. Ще отговоря на вашето на госпожа Длабайова едновременно за командироването. Има наистина аспекти, които са политическо естество и мисля, че госпожа Длабайова имаме съществени принципни различия, както и с нейният колега, но все пак трябва да уточним някои принципни позиции. Първо, в момента има 337 разпоредби, които засягат командироването. И да се твърди, извинете, в по-голямата част от доклада ми е посветен на съвсем други теми, с изключение на командироването. И да се твърди, че докладът се а, занимава основно с а, командироването, това е абсолютно неправилно. А що, стана и дума за компромисните изменения, в 8 от 37 се споменава командироване, така че не е вярно, че докладът е посветен основно на това. На второ място, относно методологията на работа. Господин Калве Шамбон твърди, че не, рабо... че не бива да работим по командироването, а по сближаването на минималните трудови права. Това правим именно в третата част от нашия доклад. Това е резултатът от преговорите в момента между политическите групи, т.е. докъде може да се стигне по въпроса за социалното сближаване. И мога да уверя господин Къл, Кълбеш ако имаше възможност да се стигне по-далеч, ще да го направя. Но неговата собствена политическа група имаше много ясна позиция по въпроса, а именно, че редица теми не бива изобщо да бъдат засягани. И накрая трябва ли или не бива да се споменава командироването в този доклад. Пак ви моля, нека да внимаваме, защото ако никога не споменаме командироването, всъщност наистина никога няма да говорим за него. Не бива да се заблуждаваме. Зад идеята изобщо да не се споменава командироването в този доклад, че се крият не само съображения да оставим свобода на докладчиците да засегнат темата по-късно, а защото някой от колегите смята, че изобщо не трябва да се говори за темата и че изобщо не бива да се преразглежда директивата от 96-та година. А между другото направих сериозна отстъпка тук, защото а, първоначално преразглеждането на Директива 96 беше включено из целията ми доклад, след което последвах уместният съвет на госпожа Ясловика и, и а, в момента директивата споменава само в две съображения L и N. И а, пак ви казвам, внимава, нека да внимаваме, защото ако нищо не споменем тук в Европейския парламент е, относно командироването и в този доклад, е, има опасно да се озовем в позиция, в която ще искаме да започнем е, дискусия тук в парламента след процедурата, защото картон ще се окаже, че няма да бъде чак толкова никак лесно да се започне дебата. И както казах, компромиси L и М все още се обсъждат. Някои политически групи вече ми заявиха, че изобщо не искат да обсъждат тези компромисни изменения, искат чисто просто те да бъдат заличени от текста. Чух госпожа Моран Шартие, която не искаше точно същото, но искаше да се преразгледат редица точки от доклада и ако не се лъжа сред тях беше и въпросът за предприятията за време на заетост. Така че нека да обстим как можем да работим по командироването и чакам а, с нетърпение вашите предложения по параграфи L и М. Чакам, очаквам, очаквам предложения на политическите групи. Нека те да ми кажат какво искат да бъде поменено в тези параграфи, тъй като към момента все още не съм получил тази информация. И в заключение по въпроса за определението Ами, аз също не съм удовлетворен от а, това определение. Аз бях стигнал много по-далеч. Знам, че за някои от вас вече определението е стига прекалено далеч и благодаря докладчиците в Сянка, които в крайна сметка приеха, че трябва да има компромиси, т.е. че компромиса не може винаги да задоволява напълно всички. Някои някой че определението ни е прекалено общо, а пък други твърдят, е, имаме нужда от повече подробности, за да имаме още по-ясна дефиниция. Ами представете, че ако ще имаме още подробности, за да имаме още по-ясна дефиниция, ще имаме много големи трудности да получим подкрепята на над 700 члена Европейския парламент по определението за социален дъмпинг и като цяло преобладаващото мнение, че трябва да спрем до тук, да се ограничим с това определение. Смятам, че това е доста разумно. И последно за фалшивата самозанает, самозанаетост. Има определение това какво е а, служител, на който се плаща заплата и какво е определението в трудоправните отношения. А, по въпроса за работата на черно, не сме споменавали много темата, защото имаше отличен доклад на господин Пирински по темата, включително и в контекст на платформата за борба с а, труда на черно. И той каза, че няма да повтаряме отново. В заключение смятам, че в а, моето, а, че по мое мнение вече има като цяло доста добър общ консенсус. Остават някои важни и висящи въпроси, по които трябва да се намери решение, за което според мен най-важният висящ въпрос е свързан с командированите работници. Но отново, преди да се говори, че има проблеми с метода на работа, при Призовавам ви още веднъж, нека отново да преразгледаме двата параграфа, които са пряко свързани с командироването и да видим какво може да се направи и какво не по въпроса за принципните позиции по темата, за може сега командироването да се включи в доклада. Странно би било за нашите граждани, защото не го споменем. Не, сте ми, не ми отговорихте, господин Балас. Ще нямате, ням, не сте ми дали текста. Не. А, вижте, бихте и продължили дебата си след това. Благодаря на всички, най-вече на господин Балас. И е, може да кажем, че това е точката в дневния ред, е, по която говорим от години и сега сме в средата на нашата дейност и работим за а, е, дъмпинга, свързан с командированите работници. Точно с това ще се занимаваме през този мандат. Мисля, че започнахме добре. Имаме различия в мненията, но има също така и много сходни позиции. И смятам, че бихме могли да намерим и а, решение. Смятам, че има и добри компромиси. Вече сме провели интересна подробна дискусия. Смятам, че ще бъде възможно за нас да намерим общ път напред. Това е много важно за този парламент. гласуващите за нас, тези, които са гласували, те искат ние да намерим решение. Благодаря ви. Сега вече закъсняхме по съвместното изслушване с ЕКОН. закъсняваме, а това също е част от нашата дейност. Моля и да отидем в ПХС сградата 350, зала 0350. наистина е жалко, ако комисаря Катайнен е там, пък на ние не сме там. Няма да помогне да